Така, минаваме към следващата точка. Неодавнашни избори в Бангладеш. И първо давам думата на госпожа Кронберг. You, Благодаря, господин председател. Неодавна няколко души а, бяха, станаха жертви а, близо до столицата на Бангладеш и други бяха ранени. Ние искаме да бъдат проведени е, ясни и прозрачни разследвания в страната. Продължава насилието в страната и сблъсъка между двата политически лагера. За съжаление, парламента и политическите партии не успяха да постигнат консенсус или компромис, за да помогнат и дадат възможност на бангладешкия народ да изрази своята политическа воля. Е, между, междувременно страната беше жертва също така на, на бедствия, има тежки условия на труд. Така че ние приканваме настоятелно всички политически сили е, да не, подкуп, да не подкопават економическата и политическа стабилност на страната. Жената, е, страната има нужда е, нейния народ да поеме съдбата си в свои ръце. Благодаря. Сега давам думата на следващият автор на резолюцията. Господин Ковал господин председател. Събитията от последните няколко седмици в Бангла... Бангладеш ни разочароваха много. Надявахме се, че изборите ще бъдат една възможност да се установят мирни промени на политическата сцена, но това не се случи. Нашата резолюция отговаря именно на този факт, а също така изразява големия ни интерес към тази страна. Много хора от Бангладеш очакват нашите изявления, нашата позиция по тези въпроси, които са толкова важни за тях. Там има не само политически, но и религиозни е, проблеми. Притесняваме се, че в деня на изборите са били атаку... нападнати християни, имало е насилие по време на изборите и трябва да изпратим ясно сигнал, че от една страна се интересуваме, от друга страна подкрепяме силите, които искат да се установи мир в Бангладеш. Също така трябва да има известно степен на разбирателство между основните политически сили там. Благодаря. Госпожа Декайзер, една минута. Благодаря, господин председател. Провеждането на спорни избори в Бангладеш – доведе до увеличаване на насилието. Е, имаме поне 20 на жертви. Е, според източниците тези цифри са различни. Това е държава, с която имаме приятелски отношения и която вече беше която вече понесе доста трагедии, които сме обсъждали тук. Не сме изпращали мисия за наблюдение на изборите в тази държава, защото опозицията бойкотира изборите. Но тази опозиция не беше безсмислена. Тя включваше националистическата партия, която спечели 47% от местата през 2001 година и две трети от местата в Народното събрание. Бойкотирането на изборите ги направи още по-съмнителни. Това, че Алами и лигата спечели, не е изненада за никого, но а, наистина резултатите са доста спорни. Приканвам правителството да проведе диалог с демократичната опозиция, ако е необходимо да проведе нови избори, Госпожо Декайзе, благодаря. Господин Бениан. Sorry, can I start? Yeah. <clears throat> Uh, благодаря, господин председател. Много съжалявам, че в Бангладеш не можаха да се проведат приобщаващи демократични избори. Като либерали и демократи ние вярваме, че трябва да има свободно общество и всеки да се представя посредством избори. Затова правителството и опозицията днес в Бангладеш трябва да изведат на преден план интересите на народа. Трябва да потърсят компромис и формула за евентуални нови избори. Трябва да се даде глас на техните, на гражданите и да се уважава този глас осъждам произволните арести на политици от опозицията и всички задържани трябва да бъдат освободени. Определено е, обаче не приветствам ролята на Международния наказателен съд, защото той не успя е, да е, успокои обществото и всъщност в решението си използва смъртната присъда и по този начин внася разделение в това общество консерваторите в Обединеното кралство като че ли е, подкрепят използването на смъртната присъда в Бангладеш, ако разбирам правилно изказванията им. Също настоявам върховният представител госпожа Аштън да упражни голям натиск за търсене на решение. Лидера на опозицията днес сутринта в Обединеното кралство се изказа в Бангладеш, извинете, се изказа в полза на намаляването на, на противопоставянето и стачките и търсенето на компромис. Нека да се надяваме, че ще бъдат защитени демокрацията и основните права. Благодаря, господин Бенян. сега давам думата на господин вие споменахте консерваторите директно в Обединеното кралство. Но нашата политика за е, смъртната присъда е всъщност ясна. Ние сме оставили всеки да гласува по съвест. Не задължаваме никого да следва партийна линия. Благодаря, господин Танък. Сега давам думата на госпожа Суза за минута и половина. Благодаря, господин е, председател. Е, Описахме събитията, които маркираха последно време положението в Бангладеш, смъртта на различни деятели и положението след изборите. Трябва наистина да има една независима комисия, която да разследва случилото се. Е, трябва също така да бъдат е, освободени политически затворници, но не за първ път се сблъскваме с подобно е, положение и преди сме били свидетели на подобно насилие в Бангладеш. Същевременно в Бангладеш условията на труд са нечовешки. Спомнете си едно, един текстилен завод, който а, рухна преди известно време и, който, и беше предизвикана смъртта на, хил, на, хил, на хиляда работници. Така че държавите членки на Европейския съюз трябва да имат смелост и да се изправят срещу тези предприятия, които продължават да а, работят и експлуатират Бангладеш. Благодаря. Господин Качмарик, една минута. Благодаря ви. Благодаря ви. В началото на 2013 година бяха убити над 300 човека, 18 от тях в деня на изборите. Това е най-големия брой жертви, които даде Бангладеш по пътя към своята независимост. По отношение на социалния напредък в Бангладеш, който бе постигнат а, а, до този момент, считаме, че той а, сега е а, под заплаха. Въпросът за смъртната присъда в Бангладеш също е много важен. Мисля, че евентуален мораториум може да ни помогне. Друг наболял въпрос е напрежението между мълцинствата. Партиите трябва да се откажат от насилието и терористичните атаки. Благодаря. Благодаря, господин Качмарек. Това бяха авторите на резолюцията. Сега от името на политическите групи господин Посълт една минута konflikte die ich verfolgt habe das zerbrechen pakistans една от е, е, най-големите е, конфликти, който бях наблюдател, беше раздор, разделението на Бангладеш по време на войната в Индокитай. И тази страна никога не се възстанови. Тя е, винаги е била управлявана от династии, имало е много население, природни бедствия, изключителна бедност. В последните години е, там започва да се наблюдава някакъв умерен е, просперитет е, и да се очертава някакъв път към бъдещето. Но тези изгледи за по-добро бъдеще ще се е, сринат, ако не се установи демокрация в тази страна, ако няма тя економическо бъдеще. Не може да е толкова ефтин труда, не може да се хвърлят е, хората в затвора и да се очаква нещо друго. Благодаря, господин Репо. Благодаря, господин е, председател. Парламентарните избори в Бангладеш през януари се провалиха поради бойкота на а, опозиционните партии и насилието. 2013 година беше най-страшната година а, след като страната а, извоюва своята независимост. Имаме два лагера, две партии, които са в непрекъснат конфликт. но сме свидетели на насилие над културните и религиозни мълцинства. Трябва също така да се разследват действията на силите на реда. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно за намиране на на мирно решение и отменяне на смъртното наказание в страната. Наистина народа на Бангладеш страда много е, безкрайно и без, народ, без всеобщо помирение до никъде няма да стигнем. Господин Чернецки. На тези избори Бангладеш наруши изборите. Това доведе до проблеми но ни накара и да се изправим срещу тях. Съд... Военния съд е пример за напредъка. този съд повдигна обвинения за, един от, за едно от най-отвратителните престъпления. Демокрацията трябва да се укрепи Ако погледнем какво направи правителството, ще видим, че това беше правилният подход. Крайните националисти от джамата и ислами бойкотираха изборите, но се надяваме, че новото правителство ще поправи някои от щетите, които се дължаха на това безотговорно поведение. Благодаря, господин Чернецки. Господин Пашка за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Конфликта между основните политически сили в Бангладеш ескалира. Ескалира насилието, защото Националната партия бойкотира изборите заради насилието. Оттам изборната активност бе много ниска и спечелилият изборите всъщност бе избран с много малък процент от гласовете на гражданите. Е, би трябвало да се търси някакъв компромис, за да не продължи да се засилва насилието в тази страна. Една отправна точка в такъв смисъл е, би било създаването на служебно правителство и е, повтаряне на изборите, но насилието трябва да бъде спряно. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Положението в Бангладеш може да бъде окачествено като критично положение, но става дума за проблеми и конфликти, чието корени са в миналото. Аз лично призовавам правителството на страната да изпълнява ангажиментите, поети по силата на международните договори и споразумения и да бъдат защитени правата на жените и децата в страната. Имаше жертви, жертви на сблъсък с силите на реда и трябва да се проведат независими анкети и разследвания, за да се изяснат обстоятелствата. Обществото трябва да се демокра... демократизира постепенно. За... Опозицията не участва във властта и е, това е за пръв път от 1990 година насам и на практика половината народ не е представен. Така че настоявам да има е, честни и справедливи избори в страната следващия. Госпожа Дрекиене, благодаря господин председател. Аз присъствах на публично изслушване на НП е, на тема Бангладеш. говорихме за изборите, които тогава а, предстояха. Представителите, имахме и представители на Бангладеш. Всички осъзнаваме какво се случва в момента, затова приканваме правителството да сложи край на използването на сила от страна на силите на реда. Сила не трябва да се използва срещу политическите опоненти. Ако искаме да излезем от политическата криза, трябва да използваме всички възможности, включително предсрочни избори, ако всички политически сили са готови за това. Европейския съюз трябва да използва всички инструменти, с които разполага, за да помогне на Бангладеш. Благодаря на госпожа Андрекиене. Сега процедурата по привличане на вниманието. 10 човека поискаха думата. Бяхме предвидили, не бяхме предвидили толкова много изказвания, за това ще взема предвид хората, които не са се изказвали до сега. Госпожа Хюбнер. Пани Шеводничонци, вибори... Благодаря, господин председател. Изборите в Бангладеш всъщност отричат всички форми на демокрацията. Не защото, само защото не участва опозицията, а защото нямаше и независими наблюдатели на тези избори. Националната лига, лигата Алами победи, но това победа ли е недоволството на гражданите се изрази в насилие, в пожари, в изборни пунктове. Министър-председателят на Бангладеш трябва да е готов за диалог с опозицията, за да не се пролива повече кръв и за да може да се спре насилието. Благодаря. За да приключим процедурата, госпожа Герингер де Отенберг. Благодаря, господин председател. Още веднъж се връщаме към положението в Бангладеш. Обсъдихме насилието в Бангладеш тук преди два месеца. Междувременно Имаше избори, които бяха бойкотирани от опозицията и това само задълбочи проблемите, с които се сблъска страната. Бунтовете, които преди самите избори завършиха с 300 жертви. Всъщност ние сме много загрижени от това, че няма дори опит за политическо помирение или постигане на някакво споразумение, въпреки протегнатата ръка от международната общност. Е, правителството трябва да престане да, да напада опозицията и да упражнява насилие над малцинствата и да се започне един диалог за намиране на истинско политическо решение. Благодаря. Господин Магелски, процедурен въпрос. Да, благодаря, господин председател. Вие казахте, че само двама души ще вземат думата по време на процедурата от спонтанни изказвания. И че няма да дадете думата на онези, които вече са се изказали. Защо, питам аз? Аз не виждам защо хората, които са участвали в предишния дебат, трябва да бъдат дискриминирани и да не могат да участват в този дебат. Така че много ви моля, е, по-дълъг списък на спонтанни изказване kann, aber es gibt bestimmte Auswahlkriterien. Господин Мигалски правя каквото мога, но какъв критерий да друг да намеря, за да има някакво правило в процедурата по привличане на вниманието. Просто предпочетох да дам думата на тези, които не се изказват често. Исках да им дам тази възможност и затова избрах този критерий реших да не използвам критерия оратори само от една националност да се изказват. Просто реших, че тези, които вече са се изказвали или които ще се изказват и може би дори са участвали два пъти в дискусията днес, да бъдат изключени, за да дам думата на другите. Аз реших да използвам този критерий и за това съобщих, че ще дам думата само на двама човека. Сега нека да не губим време в дискусия, господин Мигалски. Не става въпрос да а, обсъждаме нещата сега, господин Калас. Господин председател, уважаеми евродепутати, приветстваме приемането на резолюцията по спешност на парламента за последните събития в Бангладеш. Ние бяхме много активни в осъждането на насилието, насърчавахме е, диалог за мирно и прозрачни приобщаващи избори. Бяхме готови да изпратим е, мисия от наблюдатели по време на изборите. Нашата върховна представителка госпожа Аштън се срещна с външният министр на Бангладеш съвсем неодавна. Но, за съжаление, преди е, изборите насилието се засили. Имаше много смъртни случая, жертви, е, ранени, е, щети. Сред жертвите са жени, деца, представители на религиозни мълцинства. Политическите партии не успяха да се споразумеят, да се установят условия за равноправни избори. Опозицията реши да се отдръпне от изборите, а Лигата Рами реши да влезе в тях едностранно. В такива условия ние преценихме, че не може да има независима мисия от наблюдатели. Изборите е, се проведаха в атмосфера на насилие и беззаконност. Ние настояваме незабавно да се прекрати насилието и да се търси възможност за диалог – също настояваме лидерите на политическите сили да намерят един общ начин за провеждане на прозрачни и приобщаващи избори, да изведат на преден план интересите на народа на Бангладеш – да възстановят демократичния процес е, в е, Бангладеш и да се търси решение на сериозните политически и економически предизвикателства. Предизвикателствата свързани с безопасността и работните условия също така. Ние ще продължим да наблюдаваме ситуацията и да оценяваме, да наблюдаваме положението с човешките права и да подкрепяме демократичния процес в тази страна. Благодаря. Благодаря, господин комисар Калас. Приключваме дебата. Бяха внесени 6 проекто резолюции и ще гласуваме след провеждане на следващия дебат. Следващата точка от дневния ред е неотдавнашни действия за инкриминиране на ЛГБТИ лица. Давам думата на